Colleagues, colleagues, please. is it working? I ask you to take seat. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Listen. Colleagues. Let's start our Скъпи колеги, нека да започваме. I wish you, you all the best. Щастлива нова години, година на всички от мое име. Но, както може би знаете, днес е изключително тъжен ден за Париж, за Франция, за Европа и за всички ценности, свързани с свободата на словото. Затова ще прекратим заседанието в 10.38, за да се присъединим към церемонията, която ще изпълни Мартин Шулц в залата Симон Вейл. Там ще запазим и минута мълчание в почет на жертвите в 10.48, след което ще се върнем в залата. Повтарям, ще прекратим заседанието в 10.38, ще вземем ескалатора а, от към площад Люксембург, ще се присъединим към остановете членове на парламента. Мартин Шулц, председателя на Европейския парламент, съвсем кратко ще почете паметта на жертвите, след което ще се върнем в залата, за да продължим заседанието. Бих искал да попитам също така дали имате някакви възражения по дневния ред. Не виждам. Няколко кратки съобщения в такъв случай от мое име. Бих искал най-напред да ви напомня, че ще има извънредно заседание на комисията в понеделник в Страсбург в 7 часа. В проекта за дневен ред се включва економическия диалог и обмен на мнения с Карл Падлан. във връзка с приключването на италианското председателство. Ще обсъдим също така економическото управление и доклада по него. Имам и добри новини, свързани с тристранните срещи. Приключихме с добър резултат три триалога. Първо този по многостранните а, такси, така наречения регламент МИФ на 7 декември беше постигнато споразумение. Очаква се текста да бъде разгледан в Корепер през следващите няколко дни и се надяваме в ЕКОН да успеем на 21 януари да разгледаме текста. Поздравления на всички, като най-вече на докладчика, разбира се, господин Залба. Процедурен въпрос ли имате? Да. Господин председател, бих искал да повдигна процедурен въпрос. По отношение на работата на тази комисия в Страсбург – Пленарната сесия в Страсбург е важна е, и всички трябва да бъдем в пленарна зала. Много от нас искат думата в пленарна зала, за да говорят по различни въпроси. Последния път, а виждам, че това ще се повтори на следващата пленарна сесия, вие възнамерявате да проведем важно заседание. Това означава, че някои от нас може и да не могат да присъстват, защото не знаем кога точно трябва да бъдем в пленарна зала. Не можем да водим паралелно работата си в комисията и в пленарна зала. Та предложението ми е за следващата пленарна сесия, не за тази следващата седмица, за последващата, да избягваме да организираме такива важни заседания. Предишния път беше господин Драги на а, наш гост, сега ще имаме представител на италианското председателство. И съм сигурен, че много от нас трябва да направят избор дали да следят дискусията в пленарна зала и да се изкажат или да дойдат на заседание на комисията. Обръщам се към всички членове на комисията. Нека да променим графика на заседанията на комисията в Страсбург. Председателя, благодаря ви, отбелязвам си вашия коментар. Това беше решение на координаторите за следващата пленер, пленарна сесия. Ще се опитаме за в бъдеще да избягваме подобна ситуация. В понеделник ще се видим в 7 часа. Най-вероятно ще има и други точки, които ще трябва да обсъдим и които ще са свързани с нашата комисия, но мисля, че 7 часа не е проблем. Опитваме се да избягваме а, подобни заседания, но програмата е тежка, много работа ни чака и понякога е неизбежно. Неизбежно е да използваме а, този слот, който използвахме редовно по време на предишния мандат на парламента. Разбира се, това е решение на координаторите, но всички имаха възможност да чуят а, вашата позиция. Господин Деланге, Давам ви думата, но моля накратко, не искам да задълбаваме по темата. Колег... Искам само да подкрепя колегата. Така е, през миналия мандат доста се карахме, доколко трябва да заседаваме в Страсбург. Началото сега е добро, нека обаче не продължаваме така. Нека се използваме времето в Страсбург разумно понякога нямахме нужда от тези заседания. Просто тези заседания са отежнение за нас в Страсбург. Нека ги преустановим. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря ви. We move to the next. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а не всъщност съобщенията ми. Да, поздравления за участвалите в първият лист двустранен диалог. Резултатите са добри и по втората тристранна среща, която водехме заедно с Либе. На 16 декември в Страсбург се постигна споразумение във връзка с прането на пари, директивата за пране на пари. Изключително важна директива. Ние доста успяхме да променим първоначално внесения текст, така че бих искала още веднъж да поздравя а, господин Каренш и всички докладчици в Сянка от комисията ЕКОН. Ако съвета потвърди текста на първо четене, ние ще го гласуваме и на второ. И през март тази година ще можем да гласуваме. Прилага се мълчалива процедура до 8 януари в съвета, така че очакваме след това да разгледаме отново текста в нашата комисия и в комисията Либе. Надяваме се през март или през април да гласуваме и в пленарна зала. И накрая преговорния екип на Европейския парламент успя да стигне до споразумение във връзка с досието за европейска статистика. Друго досие, което беше изчакване няколко години. Поздравление на господин Бае, докладчика и на всички докладчици в Сянка. Преговорите траят. Waiting for the further step, we will vote this uh, the consultation we will we will we will have the recon ще има а, допитване днес ще обсъдим всъщност темата, поправя се председателя. Това бяха съобщенията от мен. Сега преминаваме към избирането на двамата заместник-председатели, по-специално третия и четвъртия. След като брилянтните ни заместник-председатели станаха съответно министър и комисар, сега е редно да назначим трети и четвърти заместник-председател. Преминаваме към избора на трети и четвърти заместник-председател. Yes. Thank you. Uh, I was going to ask uh, uh, first uh, uh, for the third първо бих искал да попитам дали има предложение за трети заместник председател от страна на координаторите. From one political group. От една политическа група. Thank you, Mr. Chairman. On behalf... Благодаря, господин председател. От името на ЕКАРЕ бих искала да а, кандидатирам Сандре Луисън Председателят да, тя е пълноправен член на а, комисията, попълнила е надлежно декларацията за финансови интереси. Колегата приема поста. Нека да ръкопляскаме. I invite you, Mr. Luns, congratulations. Поздравления. Заповядайте тук. join the chair and then we proceed to the след което ще продължим. So now we can proceed uh, to the election of the... Преминаваме към избора на четвърти заместник председател, господин Баус. Слушам ви. Благодаря ви. От името на НП бих искал да номинирам нашия колега Пабло Салва, който беше първи заместник председател по време на предишния мандат на парламента в нашата комисия. Той ще бъде много добър четвърти заместник председател, ако бъде избран. I know the candidate. Председателя, знам, че кандидата е пълноправен член на комисията, надлежно е попълнил декларацията за финансови а, интереси. Ако той приема поста, а той приема, нека да го поздравим с ръкопляскане. Congratulations. Now, I hope uh, Vice Chair will wait. Надявам се, че заместник председателите ще изчакат поне няколко години преди да станат е, министри или комисари, за да може да имаме стабилни заместник председатели тук. Thank you very much. Благодаря ви. Сега в пълния ни състав, тук на председателското и заместник-председателските места, можем да преминем към повторна консултация във връзка с европейската статистика. Бих искал отново да се допитам до комисията по смисъл на член 73 от правилника за дейността във връзка с изменение на регламент 223 от 2009 година. Споразумение беше постигнато с съвета, както вече казах. Текста е в допълнение към пакета от 6 законодателни акта и има за цел внедряването на демократичен контрол върху произвежданите статистики в Европа. Ще дам думата на докладчика веднага. Само бих искал да напомня, че председателят на Евростат се яви в парламента във връзка с двата стълба на европейската статистика. По този начин се дава възможност на комисията да прави вътрешни инспекции. Бяха променени някои други релевантни разпоредби, но преди да се допитам до комисията, бих искала да чуем докладчика господин Бае. Благодаря, господин председател. Както казахте, това е важно досие, тъй като вече от две години а, преговаряме по него. Вие обобщихте добре нещата. А, бих искал да напомня, че а, целта е да подобрим функционирането на статистиката в Европа, за да може да няма различия в изготвянето на статистики в различните държави членки. Трябва да се вдъхне повече доверие в изработваните от държави членки статистики, да се подобри обмена на информация. Всичко това ще ни позволи да положим едни много добри основи. Thank you, uh... Благодаря ви. Процедурата е на второ четене. На 9 декември Корепер прие текста договорена тристранната среща и сега трябва председателя на нашата комисия да напише писмо на съвета. За тази цел трябва да се направи повторна консултация по досието, затова бих искал да ви поканя да гласуваме за дигане на ръка. Кой е за постигнатото споразумение на тристранната среща? Who is against? Кой е против? Абстенш. Въздържали се. Three abstention. Трима. Добре. Отново поздравления за докладчика. Ще напиша писмо до съвета в духа, в който ви посочих. И сега преминаваме към точки 5, 6 и 7 от дневния ред. Ще ги разгледаме заедно. Господин Лаген, заповядайте. Е, я, колега е, Маркус Фербер. Господин Фербер не може да присъства днес, затова той ме помоли да го заместя. Аз е, бях докладчик миналата година по тези въпроси. И как смятате да започна? Така ли имам думата? Да, казва председателят, вие може да представите докладите. Благодаря. Имаме три становища за трите, три, трите, три, трите надзорни органи. Това са становища за нашата комисия, е, тъй като тази комисия носи и финансовата отговорност в парламента. Това са становища, които се основават на одитни доклади, минали и настоящи, доклади на Сметната палата и на становища на председателите на надзорните органи. Ще обобща тези становища, тъй като те са много сходни. Господин Фербер предлага за банковия надзорен орган да подкрепим освобождаването от отговорност. Той подчертава ролята на парламента при създаването на този орган. И прави препратка към доклад 5 от 2015 година за трансграничните банкови надзори и, оп... и свързаните с тях защити на потребителите и определени дефицити в тази област, които банковият надзорен орган трябва да отстрани. По принцип заключенията са, че Европейският банков надзорен орган е действал законообразно и редовно, Прави се и препратка към отношенията между Европейския съюз като такъв, държавите членки и съответните надзорни органи. Колегата Фербер казва, че тези надзорни органи трябва да се концентрират върху своите задачи, определени от мандата, това според мен е разумно, защото понякога е, надзорните органи се започва, да се занимават с определени е, въпроси, които изискват допълнителни ресурси. Това може да доведе до съставането на нов надзорен орган, което би могло да доведе до конфликти между надзорните органи. Ето защо господин Пербер предлага определена резерва в нашите, в нашите становища. Той предлага изменения, които имат за цел именно да надзорните органи да се съсредоточат върху своите задачи, определени от мандата и изисква по-силен фокус върху мандата при бъдещите при, определен, при определенето на бъдещите надзорни, при определенето на бъдещите задачи. Е, в дневния ред е записано на второ място, че се освобождава от отговорност Европейския орган ЕСМА. Това обаче е Европейския орган за ценни книжа и пазари. Тук господин Фербер казва, че няма специален одитен доклад на Сметната палата, но и тук се подчертава ограничените ресурси и препоръката е отново съсредоточаване на определените от мандата задачи. Казва се, че финансирането трябва да отговаря на задачите прави се и заключение за делегираните правни актове. Е, становището е положително. На следващо място говорим за Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Становището е положително, обаче въпреки това се казва, че има специално е, проблематични въпроси, въпроси свързани с определени договори. Е, казва се, че органът е в процес на създаване, но че върви по правилния път и че е необходимо разумно подплатяване на задачите с човешки и финансови ресурси. Аз бих предложил да приемем предложенията на господин Фербер. Те са в унисон с заключенията на парламента от предишния мандат. Те се основават на интензивния диалог между трите институции и показват пътя как да укрепим тези органи, без да ги издигаме до нови супер органи, надзорни органи на ниво Европейска Централна банка, например. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. А сега господин Лудвиксон, като докладчик в сянка, има думата. Благодаря за, дум... за възможността да говоря, господин председател. Най-напред благодаря за тези становища. Благодаря на докладчика. Мисля, че няма да има големи проблеми с тези становища. Успяваме до момента да стигнем до компромис. При всички въпроси Заключението на Сметната палата е, че при трите надзорни органи става дума за законосъобразни и редовни операции. Сега ще засегна само някои конкретни проблеми. Това са по-скоро подробности, които са на лице. Бих предложил в този смисъл някои промени, някои предложения за промени. Хубаво е да има по-добро описание на цялостната ситуация, в смисъл такъв, че бюджетът на тези надзорни органи до момента беше много ограничен. Това вече бе казано от колегата. Сметната палата споменава тази, този факт в специалния си доклад за Европейския банков орган. Ясно е, че има нужда от рационализации, но проблемът с недостатъчното финансиране си остава. Може би трябва да вземем предвид настоящите и бъдещи задачи на надзорните органи. Целта е тези органи да са достатъчно ефективни, че да изпълняват своите задачи. Докладът на Сметната палата за Европейския банков орган е добър, но не знае дали може 100% да подкрепим този доклад. Е, бих искал Е, да обсъдим този доклад в подробности, но по принцип не виждам тук проблеми. Господин Лука от ЕКАРЕ. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика и също ще обобщя становищата по за тези надзорни органи, тъй като тенденциите са много сходни. Е, това, което е важно за ЕКАРЕ, са особено забележките за изискванията към надзорните органи, а именно факта, че човешките ресурси не са достатъчни, че е, има нужда от по-добро финансово подплатяване на техните дейности. Има забележки, че по принцип нещата се движат в правилната посока. Според мен обаче не е взет предвид достатъчно принципа за субсидиарност. Мисля, че трябва по-ясно да се каже в доклада, че, че органите, които съществуват на европейско равнище, имат функцията да използват ресурсите, които са на лице на ниво държави членки. Това означава, че тези надзорни органи трябва да изпълняват задачи, които се простират в правния контекст на трансграничения характер на тяхната същност. Тези надзорни органи са създадени, защото те могат да изпълняват задачите по-добре, отколкото националните надзорни органи. би трябвало да помолим тези органи да използват всички възможности за синергийни ефекти между европейското равнище и националните органи. На следващо място смесеното финансиране. Смесеното финансиране се оценява като неразумно то трябва да се преразгледа. Предлага се да има специален бюджетен ред на Европейския съюз за смесеното финансиране. Тук аз също искам да изразя резерва. Не смятам, че трябва да се създава специален бюджетен ред. Може би вноските на вноските, т.е. таксите от участниците на пазара ще изпълнят по-добре функцията за финансиране на тези органи. И освен това, като обобщение, искам да засегна и това, което каза господин Ланген, а именно факта, че по отношение на Европейския банков орган, не бива да съществува препокриване на дейности с Европейската Централна банка. Трябва да сме много внимателни тук да не създадем конкуренция между органи, която конкуренция ще бъде непродуктивна. Затова компетенциите на съответните органи трябва да са ясно определени. Благодаря ви, господин Луке. А сега господин Торвалс. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на докладчика за неговата работа. Благодаря и на господин Ланген за това, че замести докладчика. Надявам се той да предаде моите благодарности на докладчика ние виждаме, че надзорните органи функционират правилно. Аз като докладчик за бюджета 2015 година съм заинтересован от функцията на тези надзорни органи. Ние не успяхме да, да предложим бюджет за следващата година, който да е на нивото на първоначалното предложение за тези надзорни органи. Надяваме се обаче тези органи да използват наличните ресурси достатъчно ефективно. Доволен съм от моментното споразумение за финансовото подплатяване на дейностите на тези надзорни органи. За момента тези надзорни органи се финансират от такси от участниците на пазара. Смятам, че това е разумно. Тези такси идват като допълнение от средствата, определени от бюджета на Европейския съюз. Благодаря, Маткарти, от името на кое благодаря, господин председател. Това е доста технически доклад. Няма смисъл да повтарям това, което вече бе показано. Докладчикът е работил много съвестно, много задълбочено. Знаем обаче, че много държави членки имат проблеми от финансово естество, но по отношение на процедурните въпроси мисля, че нещата вървят в правилна посока, а именно, че наличните ресурси трябва да бъдат използвани ефективно и трябва да бъдат разходвани главно за задачите, определени в мандата на надзорните органи. Освен това, подкрепям становището на докладчика за създаване на евентуален независим бюджетен ред за финансиране на тези надзорни органи. Благодаря за зелените, Мери Скот Кетън. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да се извиня от името на нашия докладчик в Сянка, защото тя не може да представи своето становище лично днес. Аз няма да навлизам в подробности. Ние подкрепяме а, вече казаното от докладчиците в сянка от, на социалистите и демократите. Ние ще подкрепим тяхното становище особено. Благодаря от името на Европа на, на Европа на, демократ, на пряката демокрацията. Господин Волф, благодаря. Благодаря на докладчика за неговата работа и на докладчиците Сянка. Аз често си спомням цитата, че е, тънакоплатците работят за федералното правителство, е, но когато става дума за а, това да получават социални услуги, те няма нужда да, предоста... да, да изискват прекалено много. Аз съм загрижен за два основни аспекта, а именно идеята, че Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пари искат повече пари и повече човешки ресурси. Добре, но много органи биха казали, че имат нужда от това. Въпреки това, всички ние сме изправени пред ограничения в бюджета и човешките ресурса. За това аз искам да направя препратка към параграф 6, нещо, което засегна и Бент Лука. А, когато се иска независим бюджетен ред в бюджета на Европейския съюз, това означава да дадем карт бланш за е, даден орган. Да е, се разраства. Аз не смятам, че трябва да разрешим този бюджетен ред, защото това са пари на накоплаците. Всъщност, ние като парламент трябва да контролираме тези организации и да отразяваме в нашия контрол ограниченията, с които се сплъскват всички граждани. На следващо място таксите от участниците на пазара. Този въпрос бе дискутиран и преди. Това е тежест, особено за Обединеното кралство. В моя избирателен район има 150 хиляди е, човека, които работят в финансовия сектор. В Обединеното кралство има над милион хора, които работят в този сектор. Е, може да се усмихвате, но е, подобен брой хора работят в Германия в автомобилния сектор, например, така че този въпрос е важен за нас. Тези такси имат функцията на допълнителен данък, данък, който по някакъв начин излиза от контрол. Затова аз не смятам, че трябва да, да има е, отделен бюджетен ред и не смятам, че таксите трябва да идват от участниците на пазара, такси върху които участниците нямат контрол. Благодаря, а сега думата има докладчикът. Аз следих дискусията и от миналия пел, е, мандат и някои аргументи се споменават аргументи, например, за финансирането. Трите органи са създадени от нас е, при съпротива на държавите членки и при съпротива на комисията. И аз мисля за ирландския комисар Макриви който не искаше да създаде европейска институция в европейски орган в вихъра на кризата. Така че е, ние като парламент искаме независими институции, които ни консултират, които работят експертно. За това смятам, че един независим бюджетен ред е нещо разумно за това ви моля да видите нещата в истинската им светлина. На второ място, увеличаването на таксите на участниците, смятам, че тези а, е, такси и тяхното увеличаване е необходимо, но не е планирано а, е, да предвидим изцяло финансирането чрез такси. Това не е така, господин Волф. А, ако това беше станало факт, а именно финансиране само чрез такси от участниците на пазара, нямаше да ги има тези органи изобщо. Тези органи по принцип не могат да, финан... да, да съществуват само единствено от това финансиране. За това аз мятам, че е необходимо да подкрепим и при двата вида финансиране европейското измен, измерение. т.е. да имаме както бюджетен ред, така и такси от участниците на пазара. В противен случай не използваме ресурсите, както човешките, така и финансовите ресурси достатъчно ефективно. На второ място – изискването за субсидиарност. Трите надзорни органи бяха създадени именно защото стигнахме до заключението, че националните надзорни органи не, не се справят с тези задачи. Националните органи имат до определена степен други задачи. Националните надзорни органи не могат да осъществят надзора, който ни трябва, надзор, който бе необходимен за предотвратяване на кризата. На трето място, благодаря за подкрепата за ограничаването на задачите. Аз благодаря и от името на Маркус Фебер. Сега ограничаването на задачите е много важно измерение, много по-важно от е, позоваването на субсидиарността надзорните органи трябва да се съсредоточат върху това, което сме решили ние като парламент Айота предлага и това, което ние заложихме в нашите преговори, но за щастие, Европейската комисия е много критична тук. Мога да кажа, че ограничаването на, на задачите е по-важно от отдаването на допълнителни ресурси. Това аз го приемам и го разбирам. Както каза и колегата, както казаха повечето колеги, колегите от зелените и от Европа на пряката демокрация, тези органи трябва да вземат предвид и защитата на потребителите. Мисля обаче, че това не е основният фокус на тези надзорни органи. Основната задача на тези органи е изслушването и защита на интересите на участниците на пазара, а не непременно защитата на потребителите, тъй като с тази защита се заема законодателят. Благодаря за тази дискусия. Аз ще предам благопожеланията на господин Торвалд. Той е, е, ще ги предам на господин Фербер господин Фербер още от сега мога да кажа, че се радва на още по-оживени дискусии и на вашите предложения за изменения. Благодаря, казва председателят. А, имаме доста кратък график за предложения за изменение. Искам да ви кажа, че на 18 декември трите процедури бяха от започнати, така че срокът за предложение изтича утре на обяд. На 26 и 27 януари ще има обсъждане. Обсъждане в е- ЕКОН 23 и 24 февруари, 22 март ще има обсъждане и през априлската сесия ще има обсъждане в пленарна зала. Въпросът ми е само дали е, докладчикът знае за този кратък срок. Аз лично знам, че до изтичането на срока има само 26 часа. Колегите имат много работа, не знаят дали не може да се удължи срока до следващия понеделник. Крайният срок бе определен заедно с докладчика. Имаме график който е свързан и с други мероприятия, които се случват в нашата комисия. Колкото, както разбирам, имаме специална процедура по която може, която може да се използва при подобни случаи за бързо предлагане на предложения за изменение. И така, ние преминаваме към следващата точка от дневния ред, а това е именно европейс... новият доклад за европейския семестър. Ще обсъдим от доклада на господин Росати за Европейския семестър за координация на економическите политики и годишния обзор за растежа на 2015 години. Е, господин Росати има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Докладът е свързан с много важния документ, изготвен от Европейската комисия, а именно годишният обзор на растежа. Както знаете, с него започва годишният цикъл на координация на националните политики на отделните държави членки. Този първи етап е важен, тъй като в него се определят приоритетите за новата година, а именно за 2015 година, и се определят основните предизвикателства, под които са изправени държавите членки през идните три месечия. Документът, както казах, е важен, Затова и докладът, посветен на този документ, ще бъде важен принос за координацията на економическите политики в Европейския съюз. Оценката, направена в доклада за настоящото економическо положение, е доста отрицателен. Економическия растеж в Европейския съюз е в стагнация, като това важи най-вече за еврозоната. И след мисля, че имате процедурен въпрос. И така продължаваме. Има опасност от циркулярна стагнация в еврозоната и това е много опасна перспектива, която се очертава и в годишния обзор на растеж и в моят доклад. Каква е причината? Според специалистите, основната причина за тази стагнация е недостатъчното равнище на инвестиции, както частни, така и публични. И действително, ако направим аналитичен оценка на ситуацията, си даваме сметка, че равнището на инвестиции е много по-низко не само от най-високото равнище, отбелязано преди кризата през 2007 година. И говорим за разлика от 300-400 милиарда евро т.е. това са липсващите средства за инвестиции за Европейския съюз като цяло. Как може да се обясни тази, това разочароващо равнище на инвестиции? Причините са както страна на търсенето на кредити и финансовите средства, с които се разполага така, и от страна на предлагането на кредити страна на търсенето може да търсим причини ниското равнище на доверие като цяло, несигурността за бъдещето, високото равнище на задължнявост и необходимостта да се намали леверича, както в корпоративният отрасъл, така и сред домакинствата. Разбира се, има и бюджетни ограничения, които намаляват възможността за предоставяне на данъчни облегчения, особено в някои държави членки. А от страна на предлагането, причината кредито отпускащите органи да не са склонни да отпускат кредити за инвестиции, разбира се, са свързани с слабите перспективи за економически растеж, недостъка на ликвидност на някои банки и липсата на доверие в способността на кредитополучателите да издължат своите задължения. Но разбира се, появяват и първите признаци на надежда. Най-напред от края на миналата година се забелязва подобряване на данъчната положение в нашите приходи и трябва да отбележим, че редица от държавите от, в процедурата за прекомерен дефицит намаляха само до 11 през 2014 година, което е значителен напредък. И в резултат на това може да очакваме, че като цяло ще имаме е, неутрално равнище на е, европейско на, на равнището на еврозоната, което ще даде възможност на някои държави да използват данъчни облегчения като инструмент за стимулиране на националния економически растеж. Отбелязва също така и напредък в някои отделни държави, в на държавите, които бяха под програма за подкрепа. Например, често се дава Ирландия, но има и други държави, в които се прилагат структурни реформи, които започват да дават при резултати. И това, разбира се, може да е причина за умерен оптимизъм. И разбира се, спадат на цените на петрола, които по принцип са проблем за производителите и износители на петрол, са един вид възможност за страните внасящи суровината и това може да доведе до 1,5% растеж на БВП през новата година в Европейския съюз. Това сега е недостатъчно за гарантиране на економически растеж в Европейския съюз, а ние имаме нужда от такъв, защото 25 милиона души са безработни в Европейския съюз и социалното напрежение в някои държави се засилва, тъй като ситуацията в някои държави е по-тежка в сравнение с други. Ето защо имаме нужда от повече решителни действия, за да излезем от това тежко положение. В годишният обзор на растежа Европейската комисия предлага един интегриран подход, т.е. подход, който предлага методи за възстановяване на економиката в Европейския съюз, че три основни инструмента. И смятам, че изпълненият подход е правилен. Действително имаме нужда от нещо приемливо, за да сложим край на този порочен кръг от ниски инвестиции, водещи до ниски економически растеж, което води до ниско доверие в бъдещето и оттам нисък ниво на инвестиции и т.н. Така че трябва да сложим край по някакъв начин на този порочен кръг. И затова подходът от основаващи на три стълба се основава на плана за инвестиции, структурните реформи и а, фискална консолидация, която да насърчава економически растеж. И като цяло смятам, че това е подходящият подход. Плана за инвестиции за Европа действително е необходим, за да се подобри средата на недоверие, за да се разпръснат някои притесненията, свързани с бъдещето. Също не знаем как точно ще бъде приложен този план, но вече знаем, че Европейската комисия възнамерява да го приложи и да използва по възможно най-разумен начин средствата, които ще бъдат събрани. По отношение на вторият на вторият стълб, т.е. фискална консолидация, която да насърчава економическия растеж, Европейската комисия се прави ясно разграничение между отделните държави членки. Ясно е, че няма нужда от повсеместни мерки за економии, което, разбира се, е стъпка напред и е, значителен напредък, свързан с предишен документ. Но все пак има някои държави, които имат възможност да използват фискалната фискални стимули за насърчаване на економика, а други трябва да се придържат към мерките за фискална консолидация. Но дори в тези случаи трябва консолидацията да е в начин, който да, по начин, който да насърчава и растежа. И в случая Европейската комисия възнамерява да се съоточи върху защитата на публичните инвестиции, особено в инфраструктури, като широколентов интернет, енергетика и е, иновации и научно-развойна дейност че това са елементи, които ще допринесат за възстановяването на економически растеж. И друг важен, важен напредък в, в този текст е, че най-накрая ще има тълкуване на възможностите за гъвкавост в рамките на пакта за стабилност и растеж. Все още очакваме уточнението на комисията, тъй като в документа няма достатъчно много информация в това отношение, но лично аз повдигам въпроса в доклада си и мисля, че ще имам още една допълнителна възможност особено за държавите, които все още са в процедурата за прекомерен дефицит. И накрая третия стълб с структурните реформи. Мисля, че това е област, в която може да се е, под по-добри резултати на национално равнище, въпреки че Европейската комисия на набелязва някои основни насоки, които би, би трябвало да следва държавите членки. Ще ви припомня някои от тях, въпреки че в тях няма нищо ново. Реформи на пазара на труда, модернизация модернизиране на системите за социална сигурност и пенсионните системи, увеличаване на гъвкавостта на пазарите на услуги, намаляване на бюрократичното бреме и подобряване на климата за инвестиции и не на последно място увеличаване на инвестициите в иновациите и научното изследвания. И накрая аз искам да надхвърля малко по от годишният обзор за растежа и да призова да се предприемат мерки и в други области. Но за да не става изказано прекалено дълго, искам да се спра на четири приоритетни за мен елемента, които все още не фигурират достатъчно в годишния обзор на растежа. На първо място би трябвало да положим повече усилия, за да гарантираме, че малките и средни предприятия имат добър ефикасен достъп до финансиране, финансиране както от банковия сектор, така и най-вече бих казал от альтернативни източници на финансиране. На това място, смятам, че имаме нужда от подобряване на процедурите за фалит на предприятията, които в момента са прекалено сложни и като цяло да ускорим процеса на намаляване на леверича в корпоративния свят, който със сигурност ще помогне както предприятията, така и домакинствата. На трето място трябва да гарантираме, че реформите се налагат и осъществяват на национално равнище. Тъй като към момента имаше усещането, че най- болезните реформи се налагат отвън, което е напълно недопустимо. Всички реформи трябва да се провеждат и одобряват от национални органи, които са демократично избрани и които носят пълна отговорност пред своите граждани. И на четвърто място трябва да се съсредоточим повече върху конкурентоспособността в Европейския съюз, тъй като страните в Съюза, с много малко изключения, губят своите дялове на световните пазари, което от своя страна показва, че все още има някои съществени проблеми и слабости в техните економики. Това са основните елементи, които искам да споделя с вас на тази на това първо разискване. А сега, разбира се, чакам с нетърпение коментарите и бележките на колегите. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. А сега пък давам думата на докладчика на групата Стиси демокрация господин Сант. Благодаря ви, господин председател. Най-напред държа да, да благодаря господин Розати за неговият доклад и да му благодаря за неговото изложение. Мисля, това ми се струва, че трябва да бъдем по-критични към метода на изготвяне на годишният обзор на растежа. Смятам също така, че би трябвало да проявим реализъм и да а, признаем, че има много голямо а, разграничение в тук в парламент и в институциите по принцип за, по, по методите за справяне с кризата. От една страна е подходът на фискалната консолидация, а от друга страна са политиките за увеличаване към си растеж. Знаете, че има много голямо несъгласие. Има някои хора, които смятат, че че бюджетното оздравяване е добрият метод за изправяне с кризата, други смятат, че първо трябва да имаме економически растеж. Така че на първо място трябва да признаем наличието на тази съществена разлика. А на второ място трябва да признаем, че ние сме политици, а не просто технократи. Затова и гражданите очакват от нас политически отговор. И този политически отговор трябва да е на, трябва да вземем предвид резултатите от последните избори за Европейски парламент, които показват, че има цялостно разочарование от настоящата економическа политика в Европейския съюз. И смятам, че ние трябва да вземем предвид това недоволство. Разбира се, има факти, по които сме съгласни и други, по които не сме съгласни. Съгласни сме, че че търговски потенциал на Европа не се използва изцяло през последните години. Съгласни сме, че има прекалено високо равнище на безработица. Съгласни сме, както току що каза господин Лозати, че инвестициите и частни, и публични са на прекалено ниско равнище и си остават на това равнище. Не сме съгласни обаче как да тълкуваме тези факти и какво да направим, за да променим положението. Затова бих искал да направим няколко коментара. Първо, ако погледнем на еврозоната в дългосрочна перспектива, би трябвало да стигнем до изхода, че това е един валутен съюз, който не постига своя пълен потенциал. Това е един текущ политически процес, с който се стремим да се справим с тази слабост. А от своя на економическото неравенство се увеличава, вместо да намалее през последните години, въпреки механизмите за компенсация, които бяха въведени. Това е факт, който трябва да приемем и съответно трябва да се опитаме да разберем какво ни предлага Европейската комисия в своята годишна обзор на растежа липсва централизиран подход на, за валутния съюз, а едновременно с това се правят опити за компенсация чрез процеси, които се контролират политически, като например процеса на европейският семестър. А също това, което трябва да приемем. Европейската комисия ни предлага три стълба но продължава да се залага като особен стълб фискалната консолидация. А ние се стремим да предложим един по- положителен подход чрез нови показатели. Разполагаме с инструменти и показатели за измерване на това как може да се насочи в дадена посока процеса и това ни оставя с погрешно впечатление, че ние контролираме ситуацията, но това далеч не е вярно. И а, заедно с господин Гусат обсъдихме факта, че показателите, които използваме, вече са устарели. Те бяха определени при 22 години, когато говорим, например, за 3% от БВП за равнището на допустим дефицит, това вече не отговаря на действителността. Това са критерии, определени преди 23 години и се сблъскваме с фактът, че инструментите, с които разполагаме, показатели, които се използват в този растеж и предишните доклади за обзор на растежа, не са задоволителни. Те ни дават резултати, те ни дават а, сведения, основа на които не работим, но които са погрешни. Разгледах прогнози на комисията за периода 2009-2010 година. И ако погледнете от тогава насам прогнозата изготвена през есента, се оказа погрешна. Ако погледнем, да вземем за пример 2011 година, имаше три прогнози за растеж за тази година и трите бяха на равнище 1,5%, а реалният растеж беше 1,4%. Ако погледнем за 2012 година, прогнозите бяха за 1,8% растеж, 1,5 падна до 0,4, а реалният растеж беше 0,7. Следващата година имахме прогнози 0,5, които паднаха до 0,7, а реалният растеж беше 0, минус 0,5. следващата година. Имахме прогнози от 1,3, които паднаха до 1,1 до 0,4, а реалният растеж беше от 0,5. За 2014 година започнахме с 1,5% до 1,1 и до 0,8%, но най-вероятно резултатите ще бъдат по-низки от тези припищения. Какво искам да кажа всичко с това? Смятаме, че разполагаме с показатели, които могат да ни служат, но това се оказва погрешно. И на практика през цялото време, докато говорим за фискална консолидация, например, а очевидно има нужда от такава, на практика сме, сме изправени пред вътрешна девалвация, която е много опасна, и социално много опасна и економически неефективна. Това е истинският проблем. И когато се опитваме да, да тълкуваме прогнозите за бъдещето, трябва да имаме не само технократичен подход, но и да направим днесненска политическа оценка. А еврозоната, господин председател, реално се, залож... се е заключила в едно положение, в която перспективите за економически растеж ще подронят социалната система в Европейския съюз. И това е единствената възможност. Няма друга няма друг път за излизане от кризата. И въпросът е дали това е правилният избор. Европейската комисия и някои членове на парламента твърдят, че това е правилната посока. Но ако погледнете политиката, която беше следвана през последните 3-4 години и ако погледнем реалното, реалните резултати в економиката, всеки повторя, продължава да ни твърди, да, да, ще има напредък. Но аз си спомням, че на времето Галилео си даде сметка, че не Слънцето обикаля около Земята, а Земята обикаля около Слънцето. Той беше принуден да признае, че бил, град, че бил че него творения са погрешни, но в крайна сметка той се яви продължава, той все пак заяви, продължава да има движение и това се случва в момента в еврозоната. Дочен представителя на ЕКРЕ. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ЕКАРЕ с удовлетворение отбелязва, че докладчика се насочва към основните предизвикателства пред европейската економика. Ние споделяме в общи линии анализа направен във връзка с економическото положение. Ние също признаваме, че слабия растеж се дължи на няколко фактора и за това трябва да засилим растежа по различни начини. Във връзка с инвестициите нивото, спадащото ниво на инвестициите е тревожно и то е в ущърп на европейската економика. Пакета за инвестиции може да се окаже добър инструмент за преодоляването на проблема с инвестициите, но към този момент още не знаем дали да приветстваме това предложение или не. Просто е прекалено рано да предскажем дали това ще бъде успех или провал. Трудно е да знаем как ще работи това предложение на практика. На следващо място, във връзка с резултатите на инвестиции, в областта на инвестициите, смятаме, че това се дължи на неспособност на справенето с проблема и на липсата на доверие. Смятам също така, че това е само една част от проблема. Основната причина за липса на инвестиции е, че в момента е по-печелившо да се инвестира извън Европейския съюз. Признаваме, че Европейския съюз не може сам а, да бъде конкурент, а, той а, трябва да се впише в световната економика. Как може да се увеличи производителността? Трябва да се инвестира повече в научния развой на дейност и образование. Имаме а, доста области, в които се нуждаем от високо квалифицирана работна ръка но а, много от конкурентите ни инвестират в тези области, а ние не. Затова трябва да положим допълнителни усилия. Същевременно трябва да а, позволим да продължат да съществуват нискоквалифицираните работни а, места, за да може работната ръка да продължи да работи дори и а, по места, където не се изисква висока квалификация. Относно структурните реформи. Структурните реформи са необходими и аз смятам, че съвета на Европейския парламент и на съвета са добри. Трябва да се премахнат пречките на пазара, които възпрепятстват растежа и заетостта в Европа. Същевременно обаче трябва да посочим, че не е напълно ясно, за разлика от това, което ни казва докладчика, а, коя е причината, поради която някои от държавите членки, които бяха в криза, успяха обратно да се върнат финансирането. Всъщност това се дължи на структурни реформи. Тези структурни реформи може да са изиграли съществена роля, но всъщност основната причина най-вероятно е действието предприят от Европейската централна банка. Смятаме, че проектотекста е и представлява добра основа за окончателния доклад. Удовлетворени сме от реалистичната гледна точка във връзка с економическото положение. Смятаме, че могат да се несат някои дребни корекции и така ще се подобри значително доклада. Ние сме готови да ви дадем съвети, но не трябва по никакъв начин да се стига до нареждане на държавите членки. Само съвети. Благодаря ви от името на Ауде, господин Торвалц. Благодаря ви, господин председател. Последния път казах нещо глупаво, когато си отворих устата. Е, за това си казах, ми няма да си отварям устата повече днес, но ще взема отново думата. Най-напред бих искал да благодаря на господин Розати за работата му по доклада. Смятам, че той е балансиран и следва е, същата логика като тази, която имахме в е, предишния доклад. А така че в това отношение нямаме никакъв проблем. За нас проблема е, че времето изтича много по-бързо, отколкото си мислим. Откакто бе публикуван доклада, се случиха поне две неща. Първо Гърция и второ цените на петрола. Не знаем на къде ще се доразвият тези два фактора. Можем само да се надяваме, че няма да се стигне до нещо по-трагично. Както докладчика каза, и както господин Саундс каза, в тук имаме три основни стълба пропуска в инвестициите, структурните реформи и данъчната консолидация. Но, де факто има и четвърти стълб, който не е толкова стабилен. А, мисля, че вие наричате това животински дух. Един животински дух, който излиза от котията в момента, в който най-малко очаквате. Надяваме се да имаме точни цифри, за да знаем къде точно се намираме, за да знаем откъде ще ни дойде този звяр. За да не стоим просто в застой връзка с пропуските в областта на инвестициите, да, тук имаме значителен проблем. Възможно е всички държави членки да се възползват от плана на Европейската комисия за изграждането на нещо, което в последствие да се превърне в реална инвестиция. Но от друга страна, какво ще се случи на национално равнище? Има ли риск държавите членки е, да се зарадват от резултатите на плана за инвестиции и от е, кредитите и това да е, остави едва ли не свобода за действие на държавите членки? защото знаем, че стигнахме до положение, в което имаме резултат 0 на 0, а това съвсем не ни помага. Относно структурите. Може би е, често смятаме, че сме взели предвид малките и средни предприятия, но това всъщност не е вярно. Ако видите структурата, дори тази на инвестиционния план, там се описва как е, малките и средни предприятия са включени, но всъщност има асиметрия. Имаме силни европейски структури и малки, съвсем дребни, малки и средни предприятия. И въпросът е как ще се съчетаят тези две неща. А отговорът аз не го знам. По препоръките и цифрите, които са като резултат на следването на тези препоръки, резултатите съвсем не са удовлетворителни. Звярат ще излезе от котията, затова нека да знаем как да действаме за бъдеще. Благодаря. Thank you. Now for the GUE. Благодаря ви, господин Бегас, от името на ГУЕ. Добре, e. obrigado, bom Portanto, há aqui uh, reconhecidamente uma. Благодаря. Ситуацията е такава, че липсват инвестиции, липсват инвестиции в инфраструктурата, в широколентовия достъп до интернет. Има освен това 25 милиона хора – които са безработни, които не участват в работния пазар. И ако планът на комисията е просто риторично упражнение, то оказва се, че този план за инвестиции не е достатъчен. Той се основава на финансов план без емпирична основа. Основа, която е, трябва да се основава на предишни, на, на основи от предишни мандати. Какво ни очаква евентуална политика на економии, Икон, економии, които няма да поощрят инвестициите. В Португалия инвестициите са в обем два пъти по-малък от лихвите от задълженията, а тези задължения са резултат от кредитите за рекапитализация на банките. Тези кредити трябваше да се вземат. Значи, трябва да анализираме кризата и да предложим решения, които да предложат изход от кризата. Ние не сме съгласни с тези мерки. Ние не смятаме, че тези мерки ще ни помогнат да излезем от кризата. Не смятаме, че заплатите са фактор, който ще помогне на предприятията да преодолеят кризата над Германия има заплати от 400 евро. Ние не искаме то, такива заплати в Европейския съюз. Трябват ни реални, трябва ни реална политика за растеж. Трябват ни реални инвестиции и стратегическа подкрепа за економиката. Трябва ни истински план за инвестиции, с истински, а не фиктивни финансови средства, за да може наистина да се укрепи териториалното сближаване. Освен това, задачите на Европейската инвестиционна банка, тя трябва да служи не на финансовия капитал, а на интересите на предприятията. С този план стагнацията само ще продължи и даже ще се влуши. Now for the Благодаря ви и сега господин Ортасвам от Зелените. Благодаря господин председател. Най-напред благодаря на докладчика за неговата работа. Моята а, група харесва най-вече е едно нещо от уводните му думи и нещо, което фигурира и в текста – Надявам се, че след проведената дискусия ще можем да сближим позициите си, но към настоящия момент текста доста се отдалечава от нещата, които ние искаме да видим в него. Първо, докладчика правилно посочи, че трябва да направим оценка на а, економическата установка в Европейския съюз, в частност на еврозоната. Но в текста и в съображение А има доста положителен Тон, казва се, че ще наваксаме през 2015 или 2016. А според мен тук сме проявили прекалено много оптимизъм. За 2014 растежа беше доста широко обхватен, а това съвсем не се вижда в текста. Бих искал да ви напомня, че в Италия, например, има рецесия. Затова текста трябва да се промени, за да бъдем по-близки до реалността. Не споделяме а, мнението на Европейската комисия във връзка с обзора. Трябва парламента да бъде много по-критичен, защото и в трите стълба, в които се включва растежа, има а, дисбаланс смисъл, че от една страна имаме фискална консолидация и много силна политика в това отношение. При структурните реформи също имаме силни структурни реформи, а най-слабата част от тези три стълба са инвестициите, разбира се. И за това имаме плана и на господин Юнкер. Доколкото знаем обаче, плана на господин Юнкер не е толкова амбициозен, колкото а, трябва, за да се изкажем положително. Затова трябва да бъдем по-критични в доклада и да се намери баланс на тези три стълба. За структурните реформи. Смятам, че в това отношение трябва да се направи оценка на отрицателното социално влияние, което те имат. Това не е отразено в доклада. Нищо не се казва за а, нивото на бедност, което се увеличава а, в държави като Гърция. Нищо не се казва за пречките на трудовия пазар, агрегираното търсене, а, до което доведоха структурните реформи, също не се опоменава, а трябва да признаем в този доклад а, случващото се. И накрая в текста се прави връзка между структурните реформи и а, способността на държавите членки да емитират облигации на по-нисък лихвен процент. Това изобщо не е така. Това се дължи на действията на Европейската централна банка, нещо, което каза един колега по-рано. Това беше основната причина а не структурните реформи. Те, се оказаха, те оказаха отрицателно влияние върху агрегираното търсене. По точка 13 във връзка с укриването на данъци, докладчика може да очаква някои предложения от наша страна, защото смятам, че трябва да отиде много по-далече, особено след случилото се с LuxLeaks и трябва да се постави акцента върху този аспект. Точка 16 и положението на трудовия пазар. Изобщо не желаем да се упоменава миграцията тук. Не знам какво е било първоначалното намерение на, в този параграф, но а, упоменаването на достъпа на мигрантите до трудовия пазар и как ще се отрази това на растежа, смятам, че не е уместно. И накрая, Кратък коментар във връзка с гъвкавостта. Следващата седмица очакваме съобщение на Европейската комисия във връзка с гъвкавостта. Смятаме, че то ще помогне за нашата дискусия. Чух е, докладчика, който каза, че трябва да се прилага известна гъвкавост. Ние приветстваме това предложение. Това означава, че трябва да променим параграф 20, където се казва, че стриктно трябва да се прилагат данъчните правила трябва да се перифразира този параграф, защото ние смятаме, също както каза и докладчика, че е крайно време а, да използваме инструментите в областта на данъчната сфера. И накрая бихме искали в доклада да се включи и демократичния аспект в контекста на европейския семестър. Това е много важно. Как се включват всички оператори в контекста на економическите политики, които развиваме. Околната среда също трябва да бъде включена и в това отношение ще направим някои предложения. Благодаря ви. Благодаря ви. И Евдиди искали думата. Да, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Аз не съм докладчик в сянка по този доклад, но все пак бих искал да направя коментар от името на а, своята група. Най-напред благодаря на докладчика за неговата работа. Аз не съм удовлетворен от съдържанието на документа. Защото тук продължаваме да пренебрегваме истинския проблем. Продължаваме напред, както винаги. А това означава, че продължаваме да влушаваме ситуацията и да допринасяме за застоя в економиката. А относно трите стълба, Несъмнено те свидетелстват за грешките на економическата политика на Европейския съюз. Продължаваме да говорим за подновяване на инвестициите, но това не ни води а, никъде. Разполагаме с инвестиционния план на Юнкер, но той съвсем не отговаря на нашите очаквания, така че нищо ново не се е случило. Откъде тогава се надяваме на някакъв по-добър резултат? Говорим за структурни реформи, но както а, каза и комисаря по време на своето изслушване, това води до резултати само в краткосрочен и средносрочен план. А в дългосрочен план тези реформи са контрапродуктивни. В Италия беше направена реформа на трудовия пазар, но тя само доведе до още по-несигурно положение за младите хора – 43,9% е броят на безработните млади хора в Италия. Това означава, че тези, които разполагаха с стабилна работа, вече не разполагат с такава. Какво означава сигурна работа? Това означава човек да е сигурен в доходите, които ще получи. Ако няма доходи, няма и потребление. Всички ние знаем как какъв е точно ефекта от структурните а, реформи. Така че не смятам, че е добре да казваме тук, че структурните реформи били допринесли за по-низките лихвени проценти, от които да се, извинете, за по-низки лихвен процент, на който са могли да емитират облигациите си държавите членки. Това съвсем не се дължи на структурните реформи. Тук не се споменава също така, че Европа е единствения а, развит регион, който продължава да е в застой. Защото това напълно противоречи на всичко, което се прави в САЩ, например, или в Япония. В тези а, държави има а, удовлетворителни резултати, или поне можем да кажем, че са много по-удовлетворителни от тези, които имаме в Европа. Публичният дълг. Ами това си е чиста грешка. А, погледнете цифрите от 2008 година. Както каза и колегата от Португалия, всички държави, които бяха в криза, имаха съотношение БВП публичен дълг изключително ниско, което означава, че проблемът не се крие в публичния дълг. Тези държави задлъжняха още повече, само за да могат да подпомогнат сриващата се финансова система. Всичко това ни кара да мислим, че трябва да променим подхода си и да поемем по друг курс. Необходимо е ясно да се упомене в този документ, че водените до сега политики са провал. Ако не го кажем, няма да има подем в Европа. Председателят, както обявих в началото на заседанието, ще прекратим за кратко сега, за да може да се присъединим към колегите и председателя Шуц в Агора Симон Вейл, където ще запази минута мълчание в памета на жертвите на атентата в Париж. Ще се видим отново тук след церемонията. Благодаря. So, colleagues, I think we can start our meeting. Rapporteur. Колеги, докладчикът по следващата точка е тук. Давам думата на господин Хакмарк за две минути. Извинявам се, че поисках думата и шокирах председателя по-рано но мисля, че е много важно да кажа следното. Когато погледнем годишния обзор на растежа, трябва да кажем, че фискалната консолидация не трябва да противоречи на растежа. Напротив, има растеж, когато имаме фискална консолидация, когато имаме дефицити, когато имаме прекалено големи разходвания на средства, това означава, е, като последствие економии. На следващо място, конкурентоспособността не застрашава социалния, момент, а, социалния модел, напротив. На следващо място, инвестициите. Важно е да имаме инвестиционен план, но нека не забравяме, че търговските инвестиции трябва да са търговски а, и тук имаме пропаст. Смятам, че докладът е добър, но трябва да се съсредоточим повече върху отварянето към предприемаческия климат и да привлечем инвестиции. Това е важното. Инвестиционният план няма да се случи, ако предварителните условия не са на лице. Всъщност нямаме липса на капитал – но има, имаме недостиг на условия, които да привлекат инвестиции. Трябва ни по-добър инвестиционен и бизнес климат. Трябва ни, трябват ни по-добри условия, по-стабилни условия за кредити и за инвестиции. И това всичко е свързано с с банковата регулация в бъдеще. Става все по-трудно да се получат кредити от банки и тази трудност е свързана с инвестициите. Трябва да канализираме ликвидността и така ще поощрим инвестициите. Тънота Хюбнер. Благодаря. Искам да се спре на две неща. Първата е свързана с Европейската централна банка. Тя говори за дългосрочна инфлация. Виждаме, че имаме нужда от политически действия, които ще намалят риска от дългосрочната и инфлация. Инфлация, която ще засегне дългосрочно еврозоната. Има политически препоръки, свързани с европейския семестър, препоръки, които, се, които засягат циклични и временни мерки. Мерки, които не биват да подкопаят растежа, които не биват да доведат до преразпределяне, грешно преразпределяне на ресурси преразпределяне, което може да засегне инвестиционния план на Юнкер. Create environment when this misallocation... Вторият ми коментар е свързан с трудовия пазар. Смятам, че трудовият пазар е ключов за успеха на всички останали усилия. Имаме огромен, огромен дефицит свързан с европейския трудов пазар. Заетостта е ниска, по-ниска от периода преди кризата. Оле Шмидт не е тук, но от негово име аз искам да кажа, че има много голям потенциал при заетостта сред жените – това е потенциал, който може да отключим и особено в скандинавските страни се мисли по този въпрос. На следващо място, заетостта през следващите години ще трябва да се опитаме да интегрираме дългосрочно безработните и изобщо хората, които никога до сега не са работили има възможност за създаване на нови работни места в нови сектори, в новите е, технологии. И тук аз мисля главно за частния сектор. Така че заетостта и работния пазар са според мен ключови за растежа. Благодаря, Брайан Хайс. Благодаря, Искам да поздравя докладчика за неговата работа. На 2 декември е, говорихме с комисар Тайсен, Добровски и Московиси. И те тримата излязоха с прогноза за 2015 година. Казаха, че всички държави членки през тази година ще отбележат растеж. Ако това се случи, това ще е чудесно, ще е сигнал за излизане от кризата, кризата започната с колапса на Lehman Brothers. На второ място, не бива да подценяваме потенциала, както казва и докладчика, потенциала на, на намалените петролни цени. Ако това остане фактор, това ще бъде стимул за вътрешните економики на Европейския съюз. Факт е, че държави, които преминаха през шокове, както моята страна, имат потенциал да се възстановят бързо, както се вижда, както показахме ние, ако структурната програма за реформи е, се приложи правилно. Ирландския ръст растеж е най-бързият в еврозоната. Естествено, трябваше този ръст, е, трябваше реформите да се адаптират, а и е, тук е, действаха много фактори. Укрепи се конкурентоспособността на страната, подобри се трудовия пазар, но искам да кажа, че 25% от растежа няма да дойде от Европа. Това е много важно. За това трябва да подобрим трудовото законодателство, а, пенсионната система, но също така публи, публи, публичните инвестиции и финансовата дисциплина. Трябват ни инвестиции и то от частния сектор, за да запълним пропаста, която се разкри през последните няколко години. Пол Танк. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за доклада му. Виждаме промяна на, на мисленето, която аз приветствам. Аз мятам, че, че имаме нужда от комбинация от структурни реформи, инвестиции, финансова консолидация. Особено акцентът върху инвестициите е важен и аз го приветствам. Фискалната консолидация е важна, защото ние искаме ние не искаме да натоварим с дългове бъдещите поколения. Инвестиции в образованието, в селскостопанското развитие, а тези инвестиции са важни. Това са, само така може да осигурим перспектива за гражданите. Аз съм съгрижен за економическата ситуация в Европа. Някои страни се развиват добре, но като цяло картината не е добра. В Европа имаме асиметрична система. Има системи с бюджетен дефицит. Имаме държави с дефицит по платежните сметки. И тези страни трябва да да адаптират своите бюджети, но няма изискване за адаптиране на бюджети за страни, които имат излишък по търговския баланс, както моята страна Холандия. Ми ако искаме да имаме координация на економическите политики, не бива да имаме тази асиметрия. Искам да помоля докладчика да помисли за това. Трябва да има истинска координация между економическите политики. На второ място. Имаме, ние се стремим към неутрален бюджетен баланс. Аз съм економист и зная, че това е много трудно да се осъществи. В много държави членки имаме голяма безработица, което означава, че ние не може да имаме неутрален бюджетен баланс. Какво ни трябва? Трябва ни европейска политика. Трябват ни аналитични инструменти за изработване на една такава разумна политика. Първанш Перес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия докладчик. Струва ми се, че много голяма част от съдържанието на доклада му е добра основа за съвместната ни работа и го поздравявам за изготвен негов текст. А между време, но бих искала да отбележа някои елементи, в които може да основем общия си подход. Да призовава трите основни стълба, набелязани в годишния обзор на растежа, именно подкрепа за инвестиции, важното значение на структурните реформи и бюджетното здравяване. Не сме съгласни с тези твърдения, но с това не постигаме съществен напредък. А основната цел на годишния обзор на растежа, поне по мое мнение, е този документ да се впише в някаква реалнистка перспектива, а да не си остава само академично упражнение. И а, това е което най-вече ме вълнува, защото е важно да видим какво се случва на практика в а, европейската економика. Освен това, в рамките на европейския семестър много лесно се губи цялостният подход към положението на економиката в Европа. А моите притеснения са свързани с фактът, че липсата на такъв общ подход към европейската економика се влушава още повече от тази концепция, която очевидно ръководи 2015 година в економическата ни история, а именно Mitchell Fiscal Stance. Какво обаче значи това в този момент, при положение, че в момента се води от една страна дебат за неутрална, неутрална бюджетна позиция и план за инвестиции. Ако има нужда от инвестиции, това значи, че има някакъв проблем с тази неутрална бюджетна позиция. И ми се струва, че тук е истинският дебат, който далеч надхвърля доклада на колегата Розати, но който трябва да проведем. А показаното за факта, че структурните реформи трябва да се върнат на национално равнище, той има пълно право. Нито една структурна реформа няма шанс за успеха, било то в Ирландия, в Гърция, във Франция и, или в Германия, ако тази реформа е наложена от Брюксел, от тройката, чрез договор или чрез друг подобен метод. Единственият начин да се проведат успешни структурни реформи е когато хората си дадат сметка, че тези реформи наистина са необходими. И от тук трябва да се запитаме как ще организираме дебатът по економическите въпроси, за да може да се подобрят реформите и на национално и на европейско равнище. И накрая дошвам да отбележа, че сред показателите, които дават, възм... които би трябвало възможност на частни инвеститори да имат по-ясна видимост за нещата, смятам, че трябва непрестанно да споменаваме и цената на въглерода, и то не като техническа подробност, а като истински показател за начин по който би следвало се ориентира дългосрочните инвестиции. Председателят. С това приключваме спонтанните изказвания. Докладчикът има думата за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Нека благодаря най-напред на всички колеги, на докладчиците в Сянка, които взеха участие в дискусията. Аз съм много благодарен за техните коментари. Естествено, няма да се спирам в подробности на всички забележки. Ще обобщя. Някои колеги говорих за неща, които са извън обхвата на моят доклад. Аз оценявам оценката на економическата система в Европейския съюз. Това е интересен дебат, който може да се получи за това дали еврозоната функционира оптимално, но така или иначе това е извън обхвата на годишния обзор на растежа. Изготвя се в момента доклад а, за економическото управление на Европейския съюз и може би там е мястото да се направи анализ на економическата система и нейното функциониране е, и по-специално на финансовите механизми и тяхното функциониране. На второ място, инвестиционният план за Европа. Много колеги говориха за него. Съгласен съм с колегите, които казаха, че не знаем много за този план. Не знаем какви са подробности, не, те, не знаем какви ще са инструментите, не знаем какви ще са резултатите. За това е важно обаче да знаем и какви ще са инструментите, да знаем как ще бъдат финансово подплатените, но говори се по принцип за едно ограничение от 315 милиарда евро. Това са реалностите в момента. С тези ограничения трябва да работим. Трябва да сме, може би, по-търпеливи тук – ще получим от комисията проекторегулациите следващата седмица. След това ще получим указания за гъвкавостта в рамките на пакта за стабилност и растеж, след което на тази база може да проведем по-нататък нашата работа и да направим анализи. Така че това е допълнителна информация, която ни е необходима. Искам да кажа, че и за бъдеще с удоволствие ще работя с докладчиците в Сянка и оценявам техните предложения. Надявам се, че ще успея да завърша доклад, който да е да послужи за добра изходна точка за обсъжданията на годишния обзор на растежа на комисията. Срока за предложение е 14 февруари. 23 февруари ще има обсъждане, гласуване в комисия 23-24 февруари, гласуване в пленарна зала, първата сесия през март. И така, сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклад доклада за индексите за финансовите инструменти. Е, Кораван Нювен Хойцен е докладчик. Благодаря. Благодаря. Господин председател, аз също искам да поздравя колегите и да, ги, да им пожелая една здрава и успешна нова година. Аз започнах работа по този доклад и го изпратих на колегите през, в началото на декември. Любопитна съм какви ще са вашите реакции. Сега, най-напред искам да говоря за пропорционалността. Това е важна точка за дискусия. Моят подход е макроекономически. Пропорционалността трябва да се приложи, за да има стабилност. Стабилността е основана на доверие. Доверието е важно за индексите, когато има допълнителни условия за администраторите, трябва да вземем предвид не само ам, нуждата от намаляване на манипулацията на индексите, но също така трябва да знаем въздействието на разходите на администраторите, за администраторите и за потребителите. По манипулирането на референтните показатели може да окаже негативно влияние върху цялата система. Мисля, че трябва да отидем по-далеч от предложението на комисията. Трябва да се съсредоточим върху референтните показатели, които най-много могат да накърнят финансовата стабилност. За такива критични индекси трябва да има обвързващи изисквания от страна на правителството и надзорните органи трябва да могат да се намесват, когато е необходимо. За мнозинството от индекси, които не са критични за финансовата стабилност, трябва да намалим възможността за манипу... манипулиране не чрез санкции, а чрез информация на, за потребителите. За това предлагаме мандати за аудитиране и задължаване за информиране. правим разлика между критични и некритични индекси, но също така в доклада а, правя разлика между индекси, които са базирани на данни и такива, които не са. Сега се обхвата. Аз не подкрепям намаляването, т.е. ограничаването на обхвата, като се изключат определени индекси. Има манипулации в много индустри, индустри и на много индекси, на много видове индекси, затова смятам, че обхвата трябва да е по-широк. Критични и некритични индекси трябва да има ясна разлика между критичните и некритичните индекси. Това означава, че тези две е, категории стават все по-важни. Дефиницията за критичните индекси не е тази дефиниция не е ясна, за това аз защитавам качествения, е, количествения критерий, предложен от комисията, но също така някои анализатори предлагат и количествен критерий, който според мен също е разумен. А, тук става дума за прак а, на 5 милиона. Мисля, че този прак е разумен. Трябва да има солидни, обвързващи изисквания от страна на правителството. Сега, <clears throat> за режима с трети страни. Акцента трябва да падне върху укрепване на конкурентоспособността на европейската економика, като индексите между, като е, има равнопоставеност между европейските и неевропейските индекси. Европейските организации трябва да могат да имат достъп до а, надежни индекси за тази цел. Аз предлагам регистрация и авторизация в ЕСМА, т.е. Европейския орган за ценни книжа и пазари. Това ще позволи а, едни надежни индекси в всички страни. Същия процес за заявки трябва да въжи за администратори от Европейския съюз и за такива извън Европейския съюз. Господин председател, аз мисля, че ще може да постигнем споразумение но най-напред с интерес очаквам реакцията на колегите. Благодаря ви. Thank you. We start with the shadows. First speaker, Ludek Niedermayer, EPP. Ludek Niedermayer от НП. Първият докладчик в сянка. Благодаря. Аз няма да говоря дълго, тъй като материята е много сложна, няма да се впускам в подробности. Проблемът е, че предложението на комисията има много дефицити. В същото време обаче предложението, т.е. въпросът е много сериозен. Хубаво би било да се почне от нулата, но знае, че това е невъзможно. Подходът на хора е, беше много добър. Поздравление за докладчицата. Е, начина по който е, тя третира материята заслужава поздравление. Имаме около 50 предложения за изменения, така че очаквам и много работа. Според мен разликата между критични и некритични индекси, е, тази разлика е разумна. Също така и разликата между индексите, е, базирани на вторичните суровини и тези, които не са базирани на такива, също е разумна. По отношение на администраторите, според мен, изискванията не са достатъчно силни. Смятам, че може да се предложат допълнителни изисквания, които да бъдат приложени чрез актове за изпълнение. Е, сега за третите страни. От една страна ние искаме по-добри регулации, от друга страна искаме да намалим използването на индексите, така че тук трябва да се намери баланс. Смятам, че трябва да се увеличи прозрачността в регулаторния климат и също така имам резерви по отношение на задължителното докладване по някои индекси. Според мен това е основното предизвикателство при гласуването. Трябва ни резултат, който е съгласуван и който ще е разумен и ще от за индустрията. Благодаря. Thank you for that. Благодаря ви. Сега от името на групите на Сирийски демократите Хуан Фернанда Алварес. Добър ден на всички. Благодаря ви, господин председател най път аз държа да благодаря на докладчика ни за работата, която е свършил през последните няколко месеца. Нееднократно се провеждаха срещи между докладчика и докладчиците в сянка. И по време на тези срещи се опитвахме да намерим общи елементи, за да можем да отговорим в рамките на срока, с които разполагаме на предложението на комисията. Като цяло, Текстът на Европейската комисия представлява една добра основа за дебата в нашата парламентарна комисия. И според мен трябва да се съсредоточим работата си няколко основни елемента. Първо място е определението на критичен индекс. В момента Европейската комисия предлага само количествен количествени прагове при определението, като по този начин се оставят на страна някои съществени индекси. Вторият въпрос е принципа на пропорционалност. В Подложението на комисията не се засяга точно въпроса по пропорционалността, защото някои индекси влияят съществено на пазара, други по- по-малка степен. Също така е важен и разграничението между национални надзорни органи и европейски надзорни органи. И също така важен е въпрос за признаването на на индекси на трети страни, които биха искали да ги използват в Европа. Това са основните елементи. Такава е позицията на нашия докладчик. И като цяло Подходът на докладчика до голяма степен съвпада с моят виждание за нещата. Докладчика предлага определение на критичен индекс, е, индекс от ключово значение, но до голяма степен се доближава до нашата позиция. Чрез тази нова дефиниция надзорните органи имат по-голямо поле на действие и възможност да прилагат принципа на осмотрение при определяне на съществените индекси. сега имаше прекалено голяма свобода, а ми се струва, че сегашното определение дава необходимата да гъвкавост без да ограничава прекалено много. Следващият важен въпрос е разграничението на правомощите между националните органи и ЕСМА. Предложението, което прави докладчик е много прагматично, за което го поздравяваме и по този начин ще се подобри функционирането на регламента. Всъщност основните ми съмнения, свързани с текста, предложен ни от докладчика, е свързан с пропорционалността. Както вече казах, имаме нужда от повече пропорционалност в сравнение с първоначално предложен от Европейската комисия текст. В някои случаи има прекалено голяма пропорционалност. Ето защо, може би, трябва да премахнем индексите за рентабилност на пенсионните фондове, например, и да преразгледаме определението за основните суровини, защото според мен има много незначителни разлики между тези два вида индекси. Задава се и въпроса за регистъра на индексите, процесът на издаване на разрешения и евентуалното изготвяне на етичен кодекс. И съответно се задава и въпроса за данните, които вече попадат в приложното поле на други регулаторни текстове. Но в конкретните случаи, когато се използват по отношение на индексите. Ето защо ще внесам изменения с цел не да намалявам пропорционалността, но да намерим подходящо равнище на пропорционалност, като да гарантират едно добро използване на показателите, на индексите, извинете, и да гарантират максимална защита срещу тяхната манипулация. Като цяло смятам още веднъж, че е, просто доклада е една добра отправна точка на нашите разисквания. Разрешават се някои от е, съществените слабости на текста на комисията. А сега вече трябва да гарантираме правилното прилагане на тези разпоредби. Благодаря ви. А сега предавам председателството на нова заместник председател Салуц. Thank you. Case Winburn first. Just, uh, just newly elected and uh, already taking... Тук ще бях избран и вече полагам нещата в своя ръце. Моля ви да бъдете търпеливи с мен и аз ще бъда търпелив с вас. С огромно удоволствие давам думата на госпожа Суинбърн от групата на ЕКР. Много благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за усилията, които е положи по изкопването на този доклад. Действително, тя, този доклад е една добра основа за по-нататъчната ни работа. Набързо да се спра някои от ключовите елементи на доклада, които се заслужава да споменем днес и в частност да подкрепя нейното разграничаване на критични и некритични индекси. Струва ми се обаче, че трябва малко по-внимателно да разгледаме предложеният таван и да видим кои индекси всъщност ще бъдат обхванати в лошото поле. Също така би било добре да убедим, да, да обсъдим някои конкретни индекси предвид високото политическо значение на това досие, а не просто хипотетично да обсъждаме кои индекси биха могли да се включат тук. Знаете, че винаги съм против включването на конкретни суми или конкретни цифрови измерения в текст на първичното законодателство и бих искала да знам защо точно тази, този прак се приема в текста. Съгласна също така с възможността на националните регулаторни органи да имат свобода на осмотрение, да включат други индекси. но съм против автоматичното прилагане на прага, защото това може да доведе до включване на индекси, които никой не смята за индекси с ключово значение, но определеното им за такива ще доведе до допълнително административно време. Така че действително ми се струва, че трябва да се замислим какви ще бъдат конкретните последици от определяне на този прак, а за момента ми се струва, че можем просто да поискаме от комисията да изготви един общо европейски списък на индексите, които ще бъдат включени. Ако се приеме този прак, това ще бъде много полезно за нашите политически разисквания през следните няколко седмици. Радвам се, че докладчика се опитва да разграничи различните категории индекси. Струва ми се, че много добре прави разграничение между индексите, които се основават на регламентирани данни и също така се опитва да изготви паралелен режим, специфичен за индексите, свързани с суровините. Но аз се замислям за възможността изобщо да изключим този вид индекси от прошното поле на регламента, защото този законотен текст трябва да регламентира финансови инструменти, които служат на финансови институции за финансови печалби, докато индексите на суровини са съвсем различни. Те се използват от и като такива се определят и от ИОСКО, Международната организация на комисиите за регламентиране на ценните книжа. И затова смятам, че националните регулаторни органи би трябвало да имат право на свое осметрение и е ясно така, че националните органи няма как да а, играят, а, да заместят ролята на финансовите институции на европейско равнище. Ето защо повид този факт. Смятам, че ако включим а, индексите за а, суровините, само ще само привидно ще разрешим проблема с манипулациите. Знаем, че такива манипулации е имало. Ето защо аз предлагам да извадим индексите за сурвени от това предложение и да пускам от Европейската комисия правилната генерална дирекция да изготви един истински режим, който действително ще допринесе за стабилността на пазарите на суровини, които са толкова важни за целият корпоративен свят в Европа и особено важни за европейските граждани. Така че не искам по принцип те да бъдат извън обхвата на, на нашето законодателство. Напротив, искам да има отделен законодателен акт, който да засяга само този вид индекси, които са толкова съществени. И накрая няколко думи за ролята на ЕСМА. Напълно съм съгласна, трябва да има обща европейска рамка за индексите от ключово значение и съм твърдо убедена, че трябва да има регулация на европейско равнище. Едновременно с това вярвам, че надзора трябва да се осъществява национално равнище, защото колкото друго близо сте до играчите на пазара, толкова по-лесно ще, се, ще имате възможност да установите нарушения или не спазване на, етич, на етичния кодекс. Бих се клонички да припомня, че а, скандалът а, с индекса Либор все още е често в новините и все още всички мислим за него, но държа да ви припомня, че през 2013 година беше изготвен ново законодателство в Обединеното кралство, което влезе в, влезе в сила и взимаме предвид всички нови разпоредби и смятам, че трябва да вземем предвид това ново законодателство, когато обсъждаме тук общо европейското. Като цяло съм убедена, че имаме нужда от а, добри и строги правила на европейско равнище, но преди всичко имаме нужда от а, обмен и прилагане на добрите практики, които вече съществуват в други държави по света и в други държави в Европа разчитам на докладчика за нейната подкрепа, за да намерим един конструктивен, компромис и ми се струва, че не сме далеч от него да постигнем. Благодаря ви от името на ГУЕ. Думата има господин Пападимовис. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви поздравя за избирането ми на бюрото. Бих искал да поздравя докладчика. Нашият Рошен в сянка за нещастие не може да присъства днес. Ето защо той да мога само да кажа, че внимателно следим разискванията и ще допринесем за тях чрез нашите измен... изменения и чрез принос на дочки на всяка на следващите разисквания. Благодаря ви, думата има Мери... Моли Скот. И аз бих искала да благодаря на Кора от името на Филип, който е докладчикът ни в Янка по това досие. Благодаря и за предоставянето на отговори и обяснения, които ние поискахме. Имам няколко коментара. Първо започваме с предложеното поле на доклада. Зелените подкрепя е цялостният подход на докладчика, а именно въвеждане на по-облегчен режим за индексите, които не са от ключово значение. При след това трябва внимателно да анализирам през следните няколко дни какво конкретно би означавало да не се прилага член 5, член 7 за методологията, член 8 за докладване на нарушенията, 9 е, за етичния кодекс, 11 за правителния контрол и 17 предлага всички тези членове от просто регламента да не се прилагат за некритичните индекси. Ние все още нямаме позиция по този въпрос. Следващият въпрос е определянето на критичността на индексите. Като цяло ние сме съгласни с, с определянето на систематично важни индекси и в частност предлагаме паралелно с количественият прак да се въведат и качествени критерии за определяне на даден индекс да е, смятаме, че редакцията на, доклад, на, на докладчика не е винаги също прецизна. Например, в а, изменение 7 се определя критичен индекс индекси, които биха могли да имат негативно въздействие върху финансовата стабилност. А, в други проекти изменения, като 125 и 129, например, не се, не се споменава отново този принцип. По въпроса за количественият е, критерий, введен отново от изменение 23, трябва ясно да се, да се обясни, че само единият критерий, т.е. количествен или качествен, е достатъчен за определяне на индекса като критичен и ми се струва, че в момента има доста индекси, които попадат в а, тази категория. Не сме напълно подкрепяме в известна степен увеличаване на определението за финансов инструмент, но бихме искали да гарантираме, че дефиницията е достатъчно добре е разписана, за да се избегнат евентуални пропуски. Обедени сме, че докладчика би следвало да обмисли вашето допълнителни определения, като приема определението на индекс за валутен обмен. По отношение на ролята на ЕСМА, съгласни сме с предложението на докладчика ЕСМА да играе роля при изготвянето на общи стандарти, но сме убедени, че надзорът трябва да остане под контрол на националните надзорни органи. Бихме искали всъщност да има един междинен подход а именно ЕСМА да има възможност да контролира и наблюдава плюс най-важните критични индекси, като например на тези на суровините, като едновременно с това оставя надзора на по-маловажните индекси на националните органи. Освен това, есми има възможност да отегля разрешението за контрол, и надзор на националните органи в случай, в който сметне ще има основание за това. приветствам предложението на докладчика да се да сият възможностите за медиация на ЕСМА и все още обмисляме възможността за въвеждане на клауза за задължителна медиация, как, каквато съществува в други регулаторни документи. Също така, евентуално обмисляме възможността за ново изменение, което да, да внесе клауза за нуждата или уместността въвеждането на даден индекс. Скорошният а, опит, е, например, употребата на Либор за допускане на високо рискови ипотеки е доста съмнителна възможност. Също така въвеждаме и препратка в класа за преразглеждане, че трябва да има, че до 1 януари 2018 година трябва властта комисия да направи оценка на уместността на използването на даден критичен индекс. И накрая ние съм съгласни, че трябва да има професионален подход, а именно по-облегчен режим за некритичните индекси. И е, също така сме съгласни с, с използването на принципите на IOSCO. И накрая сме съгласни, че някои от разпоредбите от приложение първо трябва да се въведат в основната част на текста. Благодаря ви. Много съжалявам, моля, че сбърках името ви. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Болт за две минути. Много ви благодаря, господин председател. И аз ви поздравявам за избора ви за заместник-председател. Приветствам работата на Кора и благодаря за проект доклада. Струва ми се, че в него се прави много добре разграничение между критични и некритични индекси, както и между различните видове данни, които се използват за различните индекси. Кора направи също така много интересни предложения за задължението за управление но се питам в каква степен могат да се появят конфликти на интереси, например в случаите, когато органът, който отговаря за индекс, има участие в финансови инструменти, които зависят от този индекс. Не би ли следвало преди всичко, предварително да разгледаме този вид проблеми, а по въпроса на режима, който се прилага за трети страни, струва се, че него трябва по-внимателно да го разгледаме. и критериите, възоснова на които МВФ и комисията могат да изготвят критериите и за еквивалентност трябва да бъдат предварително разгледани. Принципът за време на еквивалентност може да се въведе от ИОСКО и не зависи от органите за национал... националните органи за надзор. Специално ми за това обаче, че предложението е много добро. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата отново на докладчик господин Найхаусен. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички докладчици в сянка и на господин Бауц за направените коментари. Много се радвам, че сте съгласни с подхода ми като цяло. Благодаря ви за всички направени коментари, за всички повдигнати въпроси. Разбира се, днес нямам нито времето, нито възможността да ги засегна в по-големи подробности, но ще имаме тази възможност през едните няколко седмици. Разбира всички важни въпроси, свързани с пропорционалността, някои от определенията, индексите за суровини и потенциалните конфликти на интереси всички това, всичко това са въпроси, които могат да бъдат разгледани и разрешени през няколко седмици. И С нетърпение очаквам съвместната ни работа. Благодаря ви, господин председател. Uh, е, е, Крайен срок за внасяне на измененията е 20 февруари. На 23 януари ще ги разгледаме измененията. Ще гласуваме в ЕКОН на 5 март. В пленарна зала ще гласуваме на дата, която все още не е уточнена. Последната точка от дневния ред е Европейската инвестиционна банка. Бих искал да дам думата на докладчика господин Уртсун. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка за внесените от тях изменения. Получихме 177 изменения, които покриваха цялата тематика на доклада. Смятам, че въпреки, че бяха внесени изменения и то разнопосочни от различните политически групи, все пак е на лице а, възможност за постигане на широк консенсус. Ето защо възнамерявам да продължа да работя в този дух. Съгласно измененията, внесени по отношение на малките и средни предприятия, е, имаше предложение за подобряване на механизма на Европейската инвестиционна банка за подкрепа на малките и средни предприятия. Тези изменения са изключително важни. При постигането на, компромис имахме възможност да обсъдим и въпроса за кредитния рейтинг ААА. Надявам се, че ще постигнем някакво разбиране. Беше упоменат вече метода на работа с кредитния рейтинг ААА. Та аз ще дам думата на колегите, защото днес трябва да чуем по-скоро тях, отколкото мен, но все пак бих искал да кажа, че имаше изменение в връзка с случая Декастор. Това е първия проект за нов финансов инструмент, който се лансира с Европейската инвестиционна банка. Смятам, че ролята на Европейския парламент е да направи оценка на този проект, затова нека да оставим тази част в текста. Три неща още искам да кажа. Този доклад, както и другите доклади, не се отнасят пряко до ролята на Европейската инвестиционна банка. Просто говорим за макроекономическите политики, политиката на и економии и всички те са включени в доклада. Разбира се, дискусията винаги включва инвестиционния план на Юнкер. Аз съм се опитвал да взаимствам от всичко, но както обсъдихме на заседанието на докладчиците в Сянка, трябва тук да се съсредоточим най-вече върху работата на Европейската инвестиционна банка а последствие може да се направят допълнения. Ще се стигне до компромис и във връзка с енергийната политика на Европейската инвестиционна банка. Имаше няколко изменения и в това отношение, конкретно по тази част от доклада. И ми се струва, че трябва да положим малко допълнително усилие, за да постигнем компромис в това отношение. Но, както казах, в общи линии бих искал да благодаря на всички, на докладчиците. Тук съм, за да чуя вашите коментари. Благодаря ви, господин Ортасун, казва председателя. Да се върне на предишното досие за референтните показатели. Упоменах, че крайният срок е 23 януари. Това е вярно, но а, измененията ще се гледат на 23 февруари, а не на 23 януари, както погрешно ви уведомих преди малко. Връщаме се на досието за Европейската инвестиционна банка. Господин Балц. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Уртасун. Докладчикът в Сянка обаче не може да присъства на днешното заседание, затова ме помоли да изчита неговото мнение за доклада за Европейската инвестиционна банка и внесените по него изменения. Първо бих искал най-напред отново да благодаря благодаря на докладчик господин Уртасун за досегашното ни сътрудничество. Ние участвахме в изготвянето на доклада в много добри отношения. Надявам се, че те ще продължат и за бъдеще. Въпреки големия брой внесени изменения от нашата политическа група, ние все пак имаме доста повече сходни точки в виждането с докладчика, отколкото разногласия. Има обаче някои моменти, които са от стратегическо значение за НП. И сега ще изброя кои са те. В общи линии внесените изменения имат за цел да се постигне баланс в доклада и да подчертаят ролята на Европейската инвестиционна банка по отношение на малките и средни предприятия. Включват се инфраструктурата и иновациите. Те липсваха в първоначалния вариант на доклада. Опитахме се също така да поставим акцента върху важната роля, която получи Европейската инвестиционна банка по време на економическата криза, тъй като тя трябва да спомогне за връщането на заетостта на европейско равнище. Ролята на Европейската инвестиционна банка при подкрепата на малките и средни предприятия се увеличи през последните години и се вярваме, че тази тенденция трябва да бъде засилена. Господин Уртасун предлага също така да се въведе нов сектор сред инфраструктурите. И накрая трябва да се уточнят секторите, в които има застой във връзка с развитието и качеството. Друг важен за нас момент в този доклад са новосъздадените предприятия през 2013 година и иновациите. В това отношение много подобрения могат да бъдат направени. Европейската инвестиционна банка трябва да поема повече рискове и да засили капацитета си в това отношение, защото тя има потенциал за създаването на заетост. Много а, трудности имат обаче малките и средни предприятия при получаването на финансиране, затова ЕИБ може да играе важна роля. По отношение на енергийната политика и политиката в областта на околната среда, чрез внесените от нас изменения сме се опитали да разгледаме климатичните изменения във връзка с задачите на Европейската инвестиционна банка. Основната задача, разбира се, не е свързана с околната среда, но с оглед на по-голяма последователност в доклада, ние предложихме да бъдат заличени някои изречения, например препратката към частния случай на проектите PDI или да, трябва да упоменем всички тях или да не упоменаваме нито един конкретно. Предлагаме и надлежно финансиране на държавите от като Грузия и Украина, т.е. държавите от политиката на добросъседство. Това са държави, които са тръгнали по европейския път и затова трябва да ги подкрепим с всички средства. Това е от стратегическо значение за Европейския съюз с оглед на последните събития през последните месеци. Това са в общи линии аспектите, по които искаме да бъдат прияти нашите изменения. Надяваме се, че на следващия етап от преговорите между докладчика и докладчиците в Сянка ще се стигне до компромис по повечето от въпросите, които са от значение за всички нас. Благодаря. Благодаря ви, господин Бае. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. И аз на своя ред бих искал да благодаря на Ернес за доклада и за отличното ни сътрудничество. Отлично сътрудничество, с което работихме и с останалите докладчици в сянка. Много беше казано, ще се опитам да обобщя само важните за социалистите моменти. Искаме по-голяма яснота за ролята на ЕИБ, какви проекти се подкрепят, какви са критериите, за да може да подпомогне малките и средни предприятия. Вие казахте, че проектните облигации трябва да доведат до динамични инвестиции в Европейския съюз. За това обаче трябва бързо да се направи оценка на прилаганите проекти, за да може да се вдъхне нов живот на тази програма. На следващо място Бихме искали адекватен процес на консултация с всички заинтересовани страни във връзка с финансирането на проектите. Смятаме, че по този начин Европейската инвестиционна банка ще подобри метода на оценка на проектите с оглед на финансовото измерение. Много държави членки постъпват по този начин в рамките на структурните фондове от Европейския съюз. Във връзка с инициативите за намаляването на енергийния ни отпечатък, смятаме, че всичко казано в това отношение е много важно. Доброто управление и прозрачността също са от съществено значение за нас. Европейската инвестиционна банка не трябва да си сътрудничи с оператори, които имат седалище в държави данъчни обежища. За съжаление това се случва по-настоящем. Както каза господин Уртасун, а, така и ние смятаме, че трябва да се подпомогнат малките и средни предприятия. За това Европейската инвестиционна банка може да възприеме критерии, които да не са предварително определени от дадени организации. А, не всички предприятия следват винаги една и съща логика. Относно външната помощ за държави извън Европейския съюз, смятаме, че ЕИБ трябва да направи приоритетни проекти, които са в интерес на Европейския съюз. Това са накратко нашите искания. Надяваме се, че ще стигнем до компромис по този доклад. Благодаря. Благодаря ви, господин Оцък, от името на ЕКАРЕ. Е. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да ви поздравя за това, че заехте мястото на заместник председател в нашата комисия. Това ще вдъхне много ентусиазъм сред нашите колеги. Както знаете, трябва да обсъдим 177 изменения. Нека да се върна на нещо, което вече казах Радвам се, че приехме изменения във връзка с финансирането на малки и средни предприятия, защото именно това липсваше в доклада. Смятам, че много от внесените изменения могат да получат моята подкрепа. Много от тях обогатяват доклада. Но в някои случаи просто преповтаряме казаното по-горе. Затова докладчика ще има задачата да упрости текста като цяло. Надявам се да получим един последователен текст. Сигурен съм, че ще го постигнем. Има и много изменения, свързани с по-доброто финансиране на инициативи, които водят до създаването на нови работни места и а, релансирането на економиката. А, тези изменения засягат региони, които имат структурни промени. Харесват ми измененията във връзка с енергийната ефективност, въпреки че не смятам, че трябва да се въвеждат категории на различни енергийни проекти. Подходите, които използват държавите членки, са различни и смятам, че трябва да оставим известна свобода на действие на държавите членки в това отношение. Относно публично-частните партньорства и тези изменения а, ми харесват, необходимо е да се избират а, а, проектите, които да бъдат финансирани. А, разбирам колко е важно да се направи конкретно позоваване на конкретен казус в доклада, но дали трябва да се дават отделни а, примери с проекти, не съм сигурен. Затова приемам и подкрепям измененията, които а, споделят моята гледна точка. По изменение 1.61.77 Смятам, че въпросът, свързан с контрола, вече е уреден в договорите, така че по-скоро трябва да тръгнем по пътя на диалога. Надявам се, че ще стигнем до компромис по темата. От името на АОД, господин Яцек. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че мога да се присъединя към всички, които благодариха на докладчика и на докладчиците в Сянка за извършената от тях работа до тук. Това е една добра изходна точка, която ще ни позволи да стигнем и до добри компромиси. Има много изменения, които подчертават значението на малките и средни предприятия. Моите изменения са 8287 и 89 и те имат за цел да засилят присъствието на малките и средни предприятия в доклада, тъй като те са основен двигател на европейската економика. Те трябва да имат по-предна, да вземат по-предна линия в доклада. Надявам се, че ще се стигне до компромис. Подкрепям и въвеждането на нова секция, предложението на НП за нова секция за иновации. А по отношение на изменения 129 133, 134, те са взаимно свързани, а изменения 154 и останалите са свързани също те могат да бъдат засилени във връзка с околната среда. Трябва да има някаква обща цел за Европейския съюз, а не цел за Европейската инвестиционна банка. По изменение 133 бих искал да кажа, че то е от съществено значение за мен. Ако не желаем да разчитаме повече на традиционни енергийни ресурси, то тогава трябва приоритетни държави за подкрепа да бъдат тези, които използват именно такива ресурси. Има и други изменения, които приканват за по-голяма прозрачност и по-голяма отчетност. Благодаря ви. Uh, for the GUI e group, Господин Пападимолис от ГОЕ. Благодаря. Аз също благодаря на докладчика, господин Ортасон. Благодаря за неговата работа. Смятам, че неговия доклад дава добра изходна точка за по-нататъчната дискусия. Имаме малко време сега, за това не би трябвало да се впускаме в техническа дискусия. Нека преминем към дискусия по същество. Трябва ни едно укрепване на инвестиционната банка в Европа. В много държави членки има голяма безработица. Тези държави, на тях е, е, Европейската инвестиционна банка трябва да помогне най-много и да не се съсредоточава върху проекти, които в, се случват в държави, които нямат нужда от помощ. Освен това, трябва ни повече прозрачност. Прозрачност в критериите, по които се разпределят парите. Защото има много проекти, за които се отделят пари, проекти, които не са непременно необходими трябва ни по-голяма яснота. Яснота по отношение на финансовите средства на банката и яснота по отношение на проектите. Сега 3А като критерии. Критериите трябва да са липса на инвестиции, лоши финансови показатели. На, към тези държави членки трябва да са отправени средствата. Ние ще представим предложение за изменение, които отразяват основната линия на доклада, но има и други предложения, които искат да подобрят основното послание. Мисля, че дискусията трябва да е отворена, но в крайна сметка е, трябва ни баланс, за да постигнем компромиси. Ако подкрепим предложения, които подобряват доклада, мисля, че сме на правилния път. До господин Зани. Благодаря. И аз благодаря на докладчика. Благодаря и на докладчиците в сянка, тъй като беше чудесно, чудесен опит да работя с тях заедно по една такава важна тема. Ролята на Европейската инвестиционна банка е много важна, за това е важно да укрепим тази банка. А банката е катализатор за, инвеста... за инвестиции, а инвестициите са много необходими в Европа. До момента Инвестициите липсваха в Европа и доклада отразява повратния момент, който е необходим. Искам да отбележа, че има много предложения за изменение. И мисля, че повечето от тях са конструктивни. Сега малките и средни предприятия. За тях трябва да се погрижим. Те трябва да имат добър достъп до кредити. Достъпът е отежнен, защото малките и средни предприятия нямат, не разполагат с голямо лоби, не могат да убедят банката, че заслужават кредити. Процесът е много бюрократичен до сега, много труден. И мисля, че именно тук трябва да се концентрираме, за да може средствата от инвестиционната банка да потекат към малките и средни предприятия. Благодаря на докладчика, че засяга темата, която е важна и за моята политическа група, а именно за външния мандат на Европейската инвестиционна банка. В този исторически момент трябва да помислим как средствата от трети страни могат да бъдат използвани и средствата за трети страни. Според мен, трябва да се фокусираме върху Европейския съюз и проекти в Европейския съюз. Ако този баланс бъде осъществен, ако използваме средствата по-разумно, тогава може да помислим и за проекти в трети страни. На следващо място инвестиционната програма и инфраструктури, проектни облигации, проектните облигации за съжаление не се ползват с успех до момента. Първият проект, проектът Кастор, бе провал. За съжаление, при подобни проекти трябва да се направи количествен и качествен анализ, да се осветят не само економическите последствия, а трябва да се вземат предвид всички аспекти, защото става дума тук за милиони евро. Тези пари трябва да се разходват правилно и то правилно от екологична и социална гледна точка. И на последно място, злоупотреба с средствата от Европейската инвестиционна банка. Аз като италянец зная неща, които се случвали в Италия и то не само средства от Европейската инвестиционна банка, а просто средства за големи инфраструктурни проекти, проекти, от които се интересува организираната престъпност и мафията. всички заинтересовани страна, страни са обвинени в криминални престъпни дейности, обвинени са в корупция. Сега инвестиционната банка поема отново ангажимент към тези проекти. В този смисъл трябва много внимателно да определяме към кои проекти да се насочват средствата. Според мен банката трябва да се концентрира върху нещата, които са заложени в нейния статут и мандат, т.е. да се правят инвестиции в проекти, които са устойчиви, които са добри за растежа в Европа. Тогава ще имаме и положителни резултати. Господин Ордасон има думата за заключителни бележки. Благодаря. Благодаря на колегите за техните коментари. Искам да кажа, че си отбелязах всички засегнати аспекти. Искам да подчертая, че веднага след сесията в Страсбург ще изпратя информация на колегите за поступилите предложения за изменения. Надявам се, че ще мога да работя бързо и ефективно. Благодаря. Председателят. Гласуването в ЕКОН ще бъде на 27 януари. Гласуване в пленарна зала на 10 марта. Няма други точки в дневния ред. Ще се видим отново в Страсбург на 12 януари, понеделник. Желая ви добър апетит!